Dear colleagues, Dear colleagues, may we begin? I begin by announcing the decisions of the coordinators, better speaking one. Уважаеми колеги, трябва да ви уведомя за заседанието на координаторите. Има едно решение, а именно, че доклада за подаващите сигнали ще се възложи на госпожа Розиер. Това е по решенията на координаторите. Сега продължаваме с следващата точка. Това е точка 13. Разглеждане на измененията на командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Докладчикът е господин Кавада и веднага му давам думата. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на всички в комисията, които се включиха в изработването на измененията. При първата размяна на мнения трябва първо да кажа, че им различните политически групи имат доста различен подход, но все пак ми се струва, че ще стигнем до някакво сближаване на позициите. По самите подробности Нека кажа, че няма да се занимая с основните проблеми, тъй като ние трябва да решим първо дали трябва да се промени правното основание. Комисията по правни въпроси ни помоли да разгледаме този проблем на първо място. Допитах се до правната служба и се надявам на следващото заседание на Юри на 3 и 4 май да можем да чуем правната служба. Аз ви предлагам след устното изложение на заключенията да ги чуем, а по останалите изменения които биха могли да се дебатират днес. Ще направя няколко бързи коментари. Първо, времето на командироване. Някои колеги смятат, че то трябва да се ограничи или заличи. Според други може да се ограничи до срок от 6 до 12 месеца. Друг въпрос е възнаграждението. И тук виждаме разногласия. Според някои колеги трябва да има възнаграждение, други смятат, че трябва да има минимално задължително заплащане. Според трети трябва да се плащат и бонусите за командироване съгласно националното законодателство. Държавата членка би могла да задължи предприятията да сключват договори с определени условия за работа и възнаграждение. Струва ми се, че можем да договаряме при измененията и да стигнем до конструктивно съгласие. По пътния транспорт, това е третата тема, аз съм за темата да се разгледа в специфичен законодателен инструмент. Според мен обаче трябва да наблюдаваме сектора, не можем да го оставим да се развива безконтролно. Затова и мисля, че тук бихме могли да одобрим някакъв текст. За сега аз бих искал да включим такъв текст в директивата, за да не се окажем в празно пространство. Имаме и презумцията за седалище на предприятието, което изпраща работниците в приемната държава. Мисля, че тук трябва да се помисли за всеобщо приложимо правило. Това е, скъпи колеги, това е плодът на общите ни усилия. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин Злотовски. Благодаря ви, господин председател. Каре излезе с 14 изменения, бих искал накратко да ги представя. Целта ни трябва да бъде регламент, който да отразява по-добре реалните нужди на работниците и потребителите. Тук не става дума за един единствен отрасъл – би трябвало предложението ни е да бъде гъвкаво, да обхваща строителството, транспорта, най-различни економически отрасли. Ние трябва да помислим, разбира се, и за решение относно транспорта защото знаем, че тук има услуги, които се организират в повече от една държава членка едновременно. Би трябвало да се помисли какъв да е начинът на възнаграждение. Предлага се той да бъде този на изпращащата държава. Има и още един важен елемент – минималното заплащане – В някои държави членки има трудности с определението, тъй като възнаграждението понякога е съставено от няколко различни части. Комисията предлага да се направи анализ на законодателството в държавите членки – ние трябва да видим как се изчислява минималното възнаграждение, за да има единно тълкуване. Но държавите членки би трябвало да помагат да се знае кои са задължителните съставни елементи на възнаграждението и кои елементи не са задължителни. Трябва да се обсъди минималното възнаграждение, географското покритие, както и предоставената информация. Ясно е, че тя трябва да е ясна и разбираема за бизнеса и държавите членки. Ние не искаме бизнесът да се натоварва административно. Освен това, предлагаме да се заличи срока от 24 месеца, тъй като няма основания за предоставяне на услуги, които са от временен характер за такъв срок от време. Комисията освен това не се е обосновала – в строителството е възможно определени услуги да са необходими за повече от 24 месеца. Какво се случва, когато тези 24 месеца изтекат? Трябва ли да заменим работника? Ясно е, че това води до проблеми и стълкновения с други законодателни актове. Мисля, че комисията трябва да е по-ясна и по под договарянето. Тук се споменава три дни в референтния месец. Надявам се, че докладчикът ще има предвид нашите коментари. Благодаря. Благодаря ви. Господин Сайер. Благодаря ви. Може би трябва да напомня, че ние се занимаваме с правните въпроси. Повечето от тези изменения ми се струва, че не се отнасят пряко до правната рамка. Това не е проблем, но все пак напомням, че ние трябва да обсъждаме правните въпроси. И списъка от изменения пред мен е точно такъв, но е, виждам, че колегите ни предлагат изменения, които са предлагали и в други комисии – вие казахте, че комисията по заетост иска да дадем разяснение по правното основание. Ето това е основната ни задача. Правното основание е свързано и с основния въпрос, а именно дали новия регламент влиза в противоречие с свободата на предоставяне на услуги – Що се отнася до географското разпределение, аз се отказвам от предишната си теза, че става дума за разлика между изтока и запада, защото сега виждаме, че всъщност разликите са в степента на социална защита и в много случаи се използват неработници от Европейския съюз, използва се поддоговаряне, организират се различни трудови схеми, така че не става дума за схема, която да експлуатира разликите изток-запад. Казах го преди, но сега виждам, че всъщност има много по-голямо разнообразие. Може би комисията също е била насочена към тази ос, но се оказва, че и тук има доста голям разнобой в социалната защита. Още нещо, което ми се струва проблематично. Това правило за 24-те месеца. Според мен то не е правно издържано, защото се въвежда някакво изцяло ново понятие, като целта е да се избегнат някои от правните трудности, но така се създават пък други. Мисля, че по този начин се вреди на свободата на предоставяне на услуги. Аз съм автор на някои изменения, които се опитват да отстранят този проблем но самото предложение е проблематично. Имаме и новите определения за възнаграждение, например. Тук връзката с заплащането и възнаграждението е много спорна. Ако те са идентични, защо се въвежда ново понятие? Защо ни трябва допълнителен термин? Ако пък са различни, то разликата съвсем не е ясна от самия регламент. Така стигаме до множество различни проблеми в една област, която и без друго е трудна. Затова и съм съставил някои изменения. По правното основание също има голяма неяснота, защото комисията има своето предложение. Моите изменения са свързани с това предложение. Идеята е да избегнем несигурността. Това е много важно за нашата комисия. Вече изслушахме правната служба, но пак не сме убедени, Поискахме насоки, но както казах, е, имаше доста голяма несигурност. Затова бих предложил за сега да подкрепим искането на комисията по заетост и да направим една обхватна оценка на правното основание. Ние сме тези, които трябва да имат последната дума дори комисията по заетост да не я приеме. Този регламент ще бъде контролиран и ние можем да заявим становището на нашата комисия, независимо дали то се приема или не. Но пак казвам да подкрепим председателя и да разгледаме основанието. Благодаря, госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Напред искам да благодаря на докладчика, господин Кавада, и да подкрепя неговият оптимизъм. Съгласна съм правните въпроси, обсъждането на правните въпроси да отложим за друго заседание, тъй като трябва да изчакаме мнението на а, правната служба. Няма да скрия, че а, моите изменения върват именно в тази а, посока. Да се даде а, две правни основания на директивата. А, значи въпросът е да бъде показано, че вътрешният пазар и свободното предоставяне на услуги не противоречат на правата на работниците и няма да доведат до дискриминация на работещите. Защото много често се занимаваме преди всичко с свободното движение на капитали, свободно движение на услуги и като че ли забравяме нуждите на отделната личност, благополучието на отделната личност. Затова ми се иска в една и съща страна членка, онези, които вършат една и съща работа, да бъдат третирани по еднакъв начин. Това е, е големият залог, е, голямото предизвикателство. Е, какво ще кажем по този въпрос? не става дума да се поставя в неблагоприятно положение доставчикът на услуги. Но въпросът е в страните членки да няма разлика в третирането на местните работници, между местните работници и онези, които са командировани от другите. А, така че очаквам а, правната дискусия, която ще водим следващия път. А, имат в случая две правни основания, на които трябва да се опре директивата. Третирането на въпроса за заплащането зачита принципа на субсидиарност. Ние искаме да се намесваме в работата на трите членки, които определят своите възнаграждения, така че оставяме тези правомощи тям всички елементи, които се отнасят до заплащането, трябва да бъдат, да отговарят на изискването на закона и на колективното трудово договаряне. Аз съм оптимистично настроена. Сигурна съм, че ще бъде постигнато споразумение, но 24 месеца ми се струва прекалено дълъг срок трябва да предложим по-кратък е, срок за командироването, максимален срок за командироването. Както казах, присъединявам се към оптимизма на господин Кавада. Сигурна съм, че ще можем да намерим компромисно споразумение, без да пренебрегваме необходимостта да се уважава труда и да се уважават правните норми на всички заинтересовани страни. Благодаря, господин председател. Господин Андесън. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на докладчика. Няма да обсъждаме днес правното основание за директивата, а моето изменение е, предлага да бъде разширена тази правна основа, но не оставим това за другия път. А целта, целта на тази директива е да се създаде функциониращ пазар на труда. При командироването да се даде възможност на работниците и на предприятията да действат по-свободно, да не а, търсят вратички в закона и да експлуатират работниците. Като се има преди тази цел, мисля, че ще намерим а, подходящо решение. Когато става дума за едно истинско командироване, а много важно е да сме сигурни, че става дума за истинско командироване, в тази насока също предлагам някои изменения. А също така трябва да се знае, че за работниците трябва да действат националните местни закони. така подхождаме към решаването на тези проблеми. Трябва да се вземе предвид също така и фактът, факта, че условията на пазара на труда в различните страни членки са много различни и функционират по различен начин. В някои страни има минимални, минимално заплащане – а другаде действа системата на колективното договаряне. А, директивата трябва да може да функционира обаче независимо от това каква е системата в една или друга страна членка. Затова предлагаме изменения, които биха решили този проблем. Така, например, изменение, че страните членки приемат правила за възнаграждението в съответствие с местното законодателство. Това може да изглежда като дребен детайл, но то е извънредно важно за страните, където съществува колективно трудово договаряне. Сега за сроковете. Мисля, че 6 месеца е прекалено кратък срок. има основания за неговото предлагане. И затова ние внасяме изменение, с което предлагаме компромисно срок на командироване максимален от 12 месеца. Очаквам да продължим а, дискусията по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Господин Фос има думата. Благодаря. Искам да говоря по два въпроса. Не трябва прекалено да осложняваме правната страна, когато става дума за трудовите договори. Не искаме да се намесваме в индивидуалните или колективните трудови договори в страните членки но става дума за различен конституционен подход. Така че трябва да знаем дали ще използваме колективно трудово договаряне, без да осложним нещата в страните членки. А, също тук възниква и въпроса за срокът от 24 месеца. Дори ако вземем предвид решенията от Рим 1 и свободата за сключване на договори, трябва да внимаваме да не се получи така, че предприятията действат, да действат различно в, в различните страни членки. да се получи така, че австрийските съдилища, примерно, да решават трудовоправни спорове, възникнали в Германия. Така че, ако ще трябва да променяме правните условия след 24 месеца, това няма да е лесно. Защото в такъв случай може в една страна членка да се вземат съдебни решения по отношение на трудовото право в другата на членка, което може да доведе до осложнения. Благодаря, господин председател. Спомням си за дебатът, който водихме е, във връзка с командированите работници и социалния дъмпинг изобщо. Ставаше дума за данъчни измами и, и избягване на данъчното облагане. Трябва да обърнем внимание на социалната страна. Някои се опитват да избегнат отделни плащания. И именно в, тази посока са нашите изменения. Някъде се регистрират компании така наречени с само с почтенска котия. А това е свързано с данъчното облагане. Колкото до социалната, социалните осигуровки и трудовоправното законодателство, разбира се, първоначално трябва да се прилагат националните закони, националното законодателство. Ако искаме да вървим напред, трябва да анализираме разликите между страните членки, да се опитаме те да намаляват, но това на практика не става. Нашите изменения а, целят да се избегне избирането на по-благоприятна страна поради по-низки стандарти на трудовото законодателство. Разбира се, става дума за една от основните свободи, която трябва да се уважава, но не трябва да се забравя, че тази свобода може, с нея може да се злоупотребява. Защото в много случаи не става дума за предоставяне на услуга по силата на свободата на предоставяне на услуги, става дума по-скоро за заобикаляне на закона а, чрез различни договори за предоставяне на услуги. Както искате ги наречете, договори или споразумения. За властите и за съда е много трудно да установят какво всъщност става в действителност. Затова внасяме изменения, за да сме сигурни, че ще има много ясно разграничение – кога една услуга може да бъде предоставена, без да се заобикалят изискванията на закона. А, също така внасяме изменения във връзка с временните или сезонни работници. Много важно е те да бъдат третирани по абсолютно същия начин, както местните работници. Такива временни или сезонни работници биват изпращани от страна А в страна Б и те трябва да бъдат обект на абсолютно еднакво третиране с местните работници. Благодаря. И аз имам две забележки. Едната е свързана с така наречения социален дъмпинг. Става дума за принципът на еднакво възнаграждение за еднаква работа, но <clears throat> мисля, че в по-широк смисъл, в по-широкият контекст на свободното движение на хора, принципът трябва да се разшири, да имаме еднакво възнаграждение за същата работа в рамките на едно и също многонационално предприятие или компания. Защото много пъти сме свидетели на социален дъмпинг. Същият работник получава различно заплащане в различни страни членки. Нещо, което очевидно противоречи на европейското мислене по този въпрос. Знаем отдавнашния случай с Сабина. А, ако, ако трябва да изключим транспорта от обхвата на директивата, аз би го подкрепил, защото това ще стимулира комисията да направи съответно законодателно предложение – и ще успокои работниците в този сектор. Има още двама души, които искат да се изкажат. Господин Лебретон беше най-напред поискал думата. Господ... Благодаря, господин председател. Искам да бъда съвсем ясен от гледна точка на, на Националния фронт. Директивата е достойна за осъждане ще има катастрофарни резултати в моята страна, в Франция, където има над 600 хиляди командировани работници, които работят работа, която обикновено не желаят французите. И не знам какво ви кара да бързате с тази директива днес. Аз не бих предлагал изменения, защото не искам да подкрепя преработката на тази директива. Аз съм изцяло против нея, защото тя е достойна за осъждане. Ще направя само две забележки по същество. Първо, законността на заплащането днес във вашите предложения е, искате командированите работници да получават същото заплащане, както на работ... местните работници. Това ще намали възможностите за социален дъмпинг. Но трябва да се зачита принципът на субсидиарност и правомощията на страните членки, които определят възнаграждението. Второ, срокът за командироването. Искате да ограничите този срок. Смятам това, че е добра идея. Предлага се срок между 6 месеца и 2 години. Според мен по-краткият срок е по-добър, защото това ще даде възможност да се утвърди временният характер на командироването и ще се избегнат социални конфликти при предлагането, при предлагането на услуги. имаме възможност малко да подобрим условията, при които работят хората, но още един път повтаряме, а, смятам, че а, не трябва подобна законодателство изобщо да съществува. Господин Сайер. благодаря. Съжалявам, че не чух изложението на докладчика. Трябваше да бъда другаде, но поисках думата не само за да се извиня, но както господин Регнер да напомня, че обсъждаме въпроса за социалния дъмпинг. Това става дума за заобикаляне на изискванията и за злоупотребите. Трябва да се знае, че предотвратяването на злоупотребите и заобикалянето на изискванията – нещо, което заслужава да бъде обсъждано. А, а, I mean, it's maybe a little bit uh, um, uh, too um, categorical, but, uh, but ако примерно става дума за купуването на влакови билети. Едни си купуват билети, други не купуват, е, пътуват без билет, но не може да наказваме всички пътници по тази причина. Съществуват е, злоупотреби, но за да бъдат предотвратени, е, съществуват и по елегантни начини за тяхното предотвратяване. Когато става дума за свободата за предоставяне на услуги, трябва да се вземат предвид, да се вземе предвид социалния контекст. Съгласен съм с колегите, които смятат, че се опитваме с атомна бомба да избием мишки. Ние като комисия по правни въпроси трябва да помислим по-сериозно за правното основание, изискванията на римския договор и свободата за предоставяне на услуги. Разбира се, това е най-важното никакъв случай не трябва да забравяме социалната страна на въпроса, но в Европа има сили, които биха искали да предотвратят свободното движение на работна ръка. И в никакъв случай не трябва да им помагаме. Благодаря. Госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Благодаря на доклада, докладчика за е, който, който обаче е, неговото предложение малко се а, отклонява от а, е, основата на дебата. А, значи, директивата за командировите работници не е директива за защита на правата на работниците. Става дума по-скоро за друго онези, които са командировани, да се ползват от социалните права, същите такива, каквито те са имали в своята собствена страна. Въпросът е как може да се избегне социалната конкуренция като командировните работници се, биват лишени от правата, на които са се раздвали, от които са се ползвали в своята страна. Значи директивата не трябва да може да бъде използвана за такава, такова социална, такава социална конкуренция, чиято жертва са работниците, както командированите, така и местните работници. Значи, необходимо е, е да се гарантира определено ниво на правна защита на е, работниците, да не бъдат те лишавани от е, своите обичайни права. Става дума и в строителната промишленост, и в други отрасли, където сме свидетели на социален дъмпинг. Където работниците много пъти много пъти стават жертва именно на заобикаляне на изискванията и биват лишавани от някои от своите социални права. Значи става дума да бъдат защитени техните права по адекватен начин. Правото на работа, заплащането, да няма различия в заплащането, да няма заобикаляне на правилата за минималното заплащане и така нататък. Защото става дума не само за нелоялна конкуренция, става дума и за нещо, което вреди на работниците. Защото при свободното, свободното движение не само на работна ръка, но и на предприятията, които могат да предлагат услуги в цяла Европа. Надявам се, че оптимизмът, който бе изразен в началото на този дебат, ще се окаже оправдан. Гарантирането на правата на работниците трябва да избегне възможността да бъде усмиван Европейския съюз по този въпрос, нещо, което мнозина правят. Благодаря. Искам да добавя нещо към това, което госпожа Розиер каза. Благодаря, а, че става дума за транспорта, пътния транспорт, където има сериозни проблеми. В моята страна, и това не са изключения, това е обичайна практика, в пътния транспорт спедиторски компании, примерно регистрирани в Австрия, а отварят временни агенции в други страни, сключват договори с шофьори, които са се наемат от австрийската компания, попадат в а, директивата а, за командированите работници, но също така използва директивата за предоставяне на услуги и свободата на движение на работни ръка. <clears throat> работна ръка. Сега с директивата за командированите работници се опитваме да предотвратим подобни злоупотреби. Опитваме се да предотвратим а, фалшивото, неистинско командироване на работници. Именно това се опитваме да включим в директивата – свободно движение на хора, свободно предоставяне на услуги, но неща не трябва да се смесват. А ви подкрепяте моята идея да има същото възнаграждение за същия вид работа в рамките на една и съща компания. Но колкото до това, което госпожа Розиер каза, трябва да кажа, че не съм съвсем съгласен, тъй като мисля, че трябва да разглеждаме нещата в по-широк контекст, в контекста на четирите свободи на пазара. Да има възможност предприятията от различните е, страни членки да се конкурират на няколко равнища. Да имат достъп до пазара, до пазара на другите членки. Значи става дума за търговия и за достъп до пазарите. Тоест картината е по-широка. Комисията иска ли да вземе думата по този въпрос? Благодаря, господин председател. Ако ми разрешите, ще говоря на френски. Благодаря, че ми давате думата. Най-напред, най-искрено поздравявам докладчика за неговия проект от доклад. Много успешен и балансиран. Като се има предвид, че това никак не е лесно, когато се третира тази тема. Ще направя някои забележки, не, по-скоро не изменения, това не е моята задача да внасям изменения. Но ако мога с нещо да спомогна вашите бъдещи разисквания по този въпрос. Най-напред се кажа, че има изменения, които се предлагат както от докладчика, така и от депутати, чиято цел е да се внесе правна яснота. Е, това е нещо, което, към което комисията се отнася положително. Един подобен текст трябва да може да бъде контролиран и трябва да може да бъде приложим и затова е необходимо е, той да има максимална правна яснота. Е, както беше споменато, е, има предложение на комисията по отношение на минималното заплащане. И то вече спомага за е, правната яснота. Нещо, нещо, нещо което, което чух и тук, пък и другите да се обсъжда, въпроса за минималното заплащане. Този въпрос съвсем не е ясен, както знаете. Трудно е да се реши всяка отделна страна членка как да се реши този въпрос. Всяка страна транспонира директивата по свой начин в своето законодателство. Практиката също така се различава. Има някои изменения които и докладчикът, и други депутати предлагат в тази насока. И, и ние се отдасяме положително към тези текстове. Противно на това, което бе казано тук, трябва да подчертая, че комисията не предлага никакви гранични срокове за командироването. Ние не предлагаме нищо подобно. времето, за което е командирован даден работник, зависи от това колко време е необходимо за изпълняване на задачата, за която е командирован. Може да бъде 6 месеца, може да бъде 3 години. Затова комисията не определя максимален срок. Тя каза, ако командироването продължи повече от 24 месеца, това е свързано с пазара на труда, страната, приемащата страна в такъв случай, става страната, където обичайно работи съответният командирован. И се прилагат законите в такъв случай на тази приемаща страна. Ако срокът на командироване е повече от 24 месеца. Затова комисията не предлага максимални допустимни срокове за командироване. Според нас това би било несъвместимо с правните основания на директивата. Да се ограничава предоставянето на услуги въз основа на тяхната продължителност. Това не може да бъде допуснато. Просто трябва да се отчита кои, кое, чие законодателство ще се предлагат след определена продължителност. Още малко нещо ще кажа и ще приключа, за да не злоупотребявам стърпението търпението ви. Въпросът за прозрачността, който беше споменат от някои от депутатите тук. Очевидно прозрачността е особено важна за доставчиците на услуги, особено когато работят в страна, която не познават добре. Работниците също така трябва да знаят при какви условия ще работят, какви изисквания ще бъдат приложими спрямо техният труд, как функционират инспекцията по труда и така нататък. Имаме вече директива от 2014, която, както знаете, се отнася до контрола на правилата на работа. Нейният пети член изисква да бъдат оповестени всички правила, и изисквания, които ще се отнасят към командированите работници. А, значи, пети член на директивата от 2014 година изиска това, изисква това. Трябва да се оповестяват публично и също така и всички изменения, които се отнасят до условията на труда. Това, разбира се, поставя допълнителни изисквания към приемащата страна, тъй като тя трябва да оповестява всички тези правила и всички промени в тях, но това ще спомогне за по-голяма прозрачност. Хората ще знаят какви правила ще се прилагат спрямо тях. И накрая, пак в директивата 2014 година, целта на комисията не беше да се подобрят условията за прилагане на правилата. Това беше целта на директивата от 2014 година. Директива, която все още не е транспонирана от всички страни членки. В момента обаче няма никакво отстъпление от прилагането на тази директива. независимо от това дали тя е изцяло транспонирана или не. Някои от измененията, които вървят в подобна посока, може да целят подобряването на прилагането на директивата от 2014, но трябва да кажа, че нямаме натрупан още никакъв опит с нейното прилагане. И е, затова предложението трябва да се ограничи строго в условията на е, командироване за командированите работници. Благодаря. Аз имам още един въпрос е, към докладчика по отношение на графика. В бележките си виждам, че приемането в комисията се предвижда да стане на 30 май с възможност обаче да се отложи до 20 юни. Господин Кавада, все още ли предвижда 30 май до дата за гласуване в комисията? Не мога да ви отговоря днес, може би следващата седмица, но като ми давате думата, бих искал да благодаря на колегите, тъй като професионалната среда е много интересна в този случай – би трябвало да имаме инструмент, който да е реалистичен, подходящ и се надявам, че ще успеем да сближим позициите си с колегите. И въпреки, че нещата не са никак радостни, ще се пошегувам. Вашето съгласие с госпожа Регнер наистина ми стопли сърцето. So we have, uh, we have closed the, the, the item 14. Продължаваме сега с 12-та точка. Включихме 14-та. Онлайн платформите и цифровият един пазар. Госпожа Любгрип има думата. Благодаря, господин председател. Всъщност тази сутрин ние разглеждаме измененията които се съдържат в моето проекто становище. Темата е онлайн платформите и цифровия единен пазар. Това становище е за комисиите ИТРЕ и ИМКО, които са водещите. Имаме 81 изменения. Нещо, което е доста впечатляващо, бих казала. Аз самата увеличих броя, тъй като съм автор на около 15 на изменения с цел най-вече по-голяма яснота. Доразвивам своето начално предложение и дообогатявам първоначалния текст на становището, представено от мен преди няколко седмици. Измененията на докладчиците в Сянка и останалите колеги са много разнообразни. Наистина им благодаря. Много са и интересни. Но за нашия дебат ще се огранича до няколко теми, по които ми се струва, че могат да групирам тези изменения. Така темите всъщност ще структурират и това, което искаме да кажем за онлайн платформите. Бих искала да се насоча към следните теми, които привлякоха огромен интерес от страна на колегите. Първо, определението на платформите, отговорността, нещо много важно – зачитането на правото на интелектуална собственост, тема много важна за всички членове на нашата комисия, както и борбата с вредното съдържание. Друга тема е платформите бизнес към бизнес – които обединяват търговските партньори. Тук имаме много интересни предложения във връзка с прозрачността на алгоритмите, нещо, което е много важно наистина. Няма да изброявам всички изменения на едните и на другите, но пак казвам, определенията на платформите са нещо много важно. Тук е абсолютно необходимо да имаме правна рамка – Ние ще се опитаме да сближим своите гледни точки. Принципно всички искаме по-голяма яснота, а именно какво представляват тези платформи и също така каква е отговорността. Пак казвам 81 изменения, доста сходни позиции – по тази тема. Всички искат по-голяма яснота да се знае кой носи отговорност при онлайн платформите. Радвам се, че принципно имаме сходни мнения. и при определенията на платформите, и при въпроса за отговорността ние можем да се опрем на това сходство. Врадвам се също така, че колегите искат да се въведе идеята за прозрачност и равенство в различните онлайн практики. Не бих искала да говоря твърде пространно, за да мога да чуя и колегите. Но по темата за интелектуалната собственост също има доста изменения и те всъщност отговарят и на моето разбиране. Ясно е, че това е свързано и с други наши дебати по други законодателни теми. Ние, например, правим преразглеждане на директивата Инфосок и така нататък но мисля, че има начин да стигнем до съгласие, тъй като се оформя мнозинство в подкрепа на правото на интелектуална собственост и при цифровите платформи. Това е много интересни идеи. Не всички изменения могат да бъдат включени в компромис, но така или иначе нашата комисия трябва да бъде последователна и не може на всяка цена да търсим изкуствени нереалистични компромиси. Би трябвало да се придържаме към основната линия и това ще бъде и добра основа за работа. Аз ще работя с докладчиците в сянка и ще разгледаме измененията, представени от всички колеги. Не мога да ви кажа точно датата на заседанието с докладчиците в Сянка. Иска ми се да работим спокойно, защото няма някакви парещи проблеми, които да изискват спешно действие. Нека да можем да си свършим работата заедно с нашите екипи, да обменяме писмено информация Ако е необходимо официално да се съберем с докладчиците в сянка, ще го направя, разбира се, но на този етап ми се струва, че бихме могли да се придържаме към предвидения график с гласуване на 3 май. Това е което мога да кажа. И още веднъж надявам се да съм била достатъчно ясна. Сега много внимателно ще изслушам колегите. Uh, thank you very much. Uh, any request for the floor? Има ли желащи да взема думата? Господин Коферати, заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика за положените усилия. Текстът ще даде е, много добра основа за по-нататъчната ни работа. И вярвам, че ще успеем да свършим всичко до предвидената дата през е, май месец. Не мисля, че има някакви непреодолими трудности в това да се стигне до съгласие. Искам да, да изтъкна един-два въпроса, които са важни за политическата ми група. Първо, определението на, на отговорности на платформите. Мисля, че това е нещо важно а, с оглед а, защитаване на ползвателите и потребителите. Трябва да има норма, която да, да правна норма, която да осигурява гаранции и да определя отговорностите. Второ, отговорност, извинете, прозрачността е също от голямо значение за нас. И може да възникне нужда от, от намеса в държавите членки, така че да се коригират грешки, които са допуснати. Както и по отношение на самия алгоритъм. Един деликатен въпрос е защитата на лични данни, които са разкрити веднъж данни. Въпросът за защитата на лични данни е от голямо значение в много области и тази не е изключение – наистина трябва и тук да се отрази това измерение, защитата на данните. Друг въпрос, свързан с работните условия. Платформите правят две неща. Осигуряват нови работни места от една страна, от друга страна а, те съсипват други, стари съществуващи а, работни места. Това е промяна на пазара на труда. И преминаването от една длъжност на друга не е нещо гладко и автоматично. Това трябва да се опише подробно, защото предполага намиране на, на, на, на нова работа за много хора. правото на сдружение на работниците е, трябва да бъде част от този процес трябва да бъде обвързано с прехода към а, нова работа. Те трябва да са в състояние да, да си взаимодействат, да се сдружават. В противен случай те ще им бъде няма да им бъде а, предоставена необходимата защита. Следващия въпрос е данъчното облагане – е, имаме уеднаквено облагане на услуги офлайн и онлайн и това е обаче нещо трябва, което се прилага на всички фирми. Данъка трябва да се плаща там, където се реализира печалбата, така че така че да не може да се, да се спекулира, да се злоупотребява с това. А, данъчното облагане е нещо, което сме обсъждали в а, много други а, е, връзки и по много други темпи, теми. И е важно да се осигурят равни условия. И последно нещо. Уязвими групи, деца, най-вече непълнолетни, расизъм, сексизъм, подбуда към тероризъм, турмоз в интернет и така нататък. така че има много уязвими групи, които трябва да получат специално внимание. Това не са само децата. Това са основните въпроси, които ни вълнуват и вярвам, че ще постигнем бърз напредък. Но да, това са неща, които докладчика ще е в състояние, сигурен съм да добави съвсем лесно. Благодаря. Да, чакаме предложенията за изменения и компромисните изменения, защото графика е доста амбициозен. Мисля, че е важно да не забравя по тази тема, че вече има законодателство, което се прилага на често пъти. А, именно прилагането от страна на държавите членки не е уеднаквено, не е еднообразно. И много от съществуващите проблеми идват именно от този разнобой в прилагането, така че понякога е полезно комисията да, да, да поясни някои неща. Например, по отношение на съществуващите режими за междинна отговорност, което е нещо много важно за правната сигурност, също така и за основните права, мисля, че е полезно комисията да предложи да предложи законодателство за режима на оповестяване. Защото в момента, например, не е ясно какво се очаква от една платформа и също изпълнението, прилагането на, на това законодателство, кои са органите, които отговарят за това, също е проблем. Например, платформите и сега е необходимо, трябва да свалят незаконно съдържание, тогава когато това се сведе от тяхното знание, но понякога на практика това не става, така че въпроса е следния. В, например, отнема една седмица Фейсбук да отстрани независимо незаконно съдържание. Тук проблема е в прилагането или неприлагането на съществуващото законодателство. И решението не е просто въвеждане на ново. Така че от една страна е важно да се, създа, да се запази междинния режим от директивата за електронната търговия, но аз да се въведат и нови предложения за оповестяване и сваляне от интернет, така че да се уеднаквят практиките в Европейския съюз. Мисля, че трябва да се съсредоточим и на такива въпроси, в кои области комисията да, се, да излезе с а, изменения или предложения в бъдеще. Да се очертаят тези области. Така че е, има, има смисъл да се а, е, споменат а, е, и свързаните законодателни актове, но и да се отдаде необходимото о, внимание и значение а, на бъдещите изменения и законодателни проекти. Та, така, можем да видим къде да се очаква на инициативи допълнителни от комисията в допълнение към съществуващите. Председателя, благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Благодаря от няколко дирекции сме, а, а с колегите много се радвам, че има такъв интерес към тези въпроси. Както знаете, правилната ни точка е, е в подкрепа на платформите. Даваме си сметка какво е значението на платформите, облегчаване на достъпа до информация, свързване на, достав... на доставянето с търсенето в економическите вериги. Това, което казахте за работните места, не става въпрос единствено за... Не става въпрос за противопоставяне на работни места в офлайн услугите и в онлайн услугите. Дори и в случай на економически спад, малките и средни предприятия сме виждали как продължават да растат. А в тази област са активни основни малки и средни предприятия. Така че трябва да създадем една такава екосистема, която да бъде полезна за всички, за обществото, за бизнеса, за потребителите както също сте видели в съобщението и в предложението по-нататък. След това, е, разбира се, че има проблеми, които трябва да бъдат решени, но това трябва да почива на данни, на информация. При всички положения трябва да, да избегнем, да избягваме свръхрегулация. Първо, потребителите и бизнеса а, трябва да в състояние да, да се ползват от платформите, платформите но е необходимо да се създадат и европейски платформи. Оголемяване на, на мащаба. Единият цифров пазар също трябва да направим всичко възможно да функционира както трябва. За тази цел е необходим общо европейски подход, за да няма раздробяване постепенно подхождане към това от отделни държави членки. По нещата, които споменахте като изменение, справедливост и отговорност, това, както чухме от някои ваши колеги, вече е уредено в други законодателни актове. И именно там се уреждат такива конкретни въпроси. Докато отговорността е нещо, което разглеждаме отделно а, а, след публикуването на съобщението. Аз мога също да потвърдя, че разпоредбите на директивата за електронната търговия трябва да се запазят. Разбира се, внимателно следим цялостната рамка и проверяваме доколко е необходимо да се въвеждат нови мерки, в това число законодателни. За сега не мога да дам отговор на този въпрос, но следващия месец комисията ще излезе с средносрочното си съобщение по този въпрос. Необходимо е да се насърчават доброволните мерки, и как това се развива до сега, ще обявим следващия месец в междините си резултати. А, наистина трябва ефективно, много бързо а, да се отстранява от интернет незаконното съдържание. Но също трябва да гарантираме, че не се маха заедно с това и законно съдържание. Трябва да има средства за защита срещу това. Често пъти се налага операторите бързо да действат, да свалят съдържание, само защото се опасяват, че по-нататък могат да бъдат наказани не трябва това да се допуска, трябва да има а, някакъв обществен контрол, а, така че да не се потъпка свободата на словото и свободата на свободното изразяване по-скоро. Има и няколко изменения, свързани а, с а, отношението между отделни стопански субекти. А, ясно ни е, че все повече и повече фирми, и малки, и по-големи, разчитат на, на, на платформи. Има обаче дисбаланс на, на правомощията, на, на, на правата на достъп. Често пъти са засегнати по-малките предприятия връзка с основните услуги и стоки, които те предлагат. Така че да, действително има а, начини за а, решение на тези проблеми, но проблемите са много-много разнородни. Свалянето на, на фирми от списъци е, е един пример. Често пъти няма достатъчно прозрачност в е, тези е, аспекти. Следващия проблем е, е липсата на механизми за, за коригиране на грешки, решаване на проблеми. Работим много активно по, по изготвянето на този документ за следващия месец, така че да дадем повече яснота за, за курса, ни, курса, който предвиждаме за развитие за по-нататък. Благодаря. Имам въпрос по графика. Гласуването в нашата комисия е предвидено за месец май. Коя дата предпочитате? Мисля, че имаме две заседания, едно в началото, едно в края на май, трети и четвърти съответно и 28 и 29. Честно казано, господин председател, аз мислех за гласуване в началото на май. Не съм гледала втората дата, но ще помисля, ще говоря и с докладчиците в сянка. Следователно, вие предлагате първата дата през май или втората в края на май. Ще помисля. Ще разговарям и с докладчиците в сянка. Okay. Okay, I mean informed that in order to, match the IMCO, time, Добре, предполагам, че трябва да имаме предвид и графика на IMCO, следователно ще бъде второто заседание. Да, аз и за това всъщност бях предвидя да работим доста бързо, защото знам, че Инко искат колкото се може по-скоро да получат нашето становище. Добре, нека да е 3 май. Може ли за 30 секунди да отговоря на колегите? Не. Исках само да кажа на господин Коферати, че е, внимателно го изслушах и наистина ние много внимателно ще разгледаме изменение 77 за защита на уязвимите лица, най-вече децата. Ще разгледаме и данъчните въпроси, макар че това не е точно в компетенциите на нашата комисия. Мисля, че става дума за изменение 48. Господин Коферати изрази предварително своите тревоги. Изменение 48 засяга условията за работниците, нещо на което трябва да се обръща голямо внимание и това са, както казах, изменения 66 и 67 също така. И слушах и госпожа Реда, Мисля, че трябва да се оточни, че принципно никой не иска за сега да променя режима на ограничената отговорност, въведен от е, Търговската директива от 2015 година. Всъщност, знаете, че имаше много задълбочен дебат и по директивата за авторските права, членове 13 и 14, но така или иначе ми се струва, че нашата работа е обещаваща и ще можем да направим пред Имко и тре съответните предложения и във връзка с този режим на ограничената отговорност, предвиден по търговската директива. Няма да говоря повече, защото имам ограничено време за изказване. Ще говорим следващият път. Благодаря ви. Сега продължаваме с точка 14 доклад отново пред Комисията по тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Има двама са докладчици, аз и господин Корбът от името на АВКО. Трябва да ви информирам, че на 27, 27 март работната група по тази тема проведе седмото си заседание. Ние разгледахме упростяванията, които са възможни. Освен това, разгледахме и анализа на Рефит – направен от секретарията на комисията. Госпожа Кауфман е докладчик от нашата комисия по доклада за Рефит. Тя разгледа тази тема, направи сравнение с 8 теми, които бяха разгледани от комисията на 20 юли миналата година. Принципно се обсъди качеството на законодателството. Качеството е по-важно от количеството. Опростяването, от друга страна, не би трябвало да се отразява на околната среда. На трето място, клаузите за изтичане на срока на действие – са уместни само в законодателни актове с ограничено действие. Би трябвало в останалия вид законодателство да се предвиждат клаузи за преглед. По диалога не би трябвало упростяването да нарушава значимостта на социалните партньори. Би трябвало също така институциите да постигнат съгласие по този въпрос. На шесто място не би трябвало теста за малките и средни предприятия да вреди на правата на работниците в тези предприятия. Те трябва да бъдат толкова добре защитени, колкото и тези в големите компании – е, обсъдихме и претрупването с законодателни норми. Всъщност една трета от излишното административно бреме се дължи именно на престараване. Понякога обаче държавите членки правят това, за да подобрят социалните и екологични стандарти. На осмо място – отмяна на законодателство. Когато Комисията оттегля предложение след позиция на Европейския парламент. Позицията на Европейския парламент трябва да се зачете от комисията. Господин Зак Стетер заяви, че Европейската комисия наистина иска да намали регулаторното бреме чрез програмата РЕФИТ. Тази програма прави непрекъсната проверка на европейското законодателство, за да сме сигурни, че той изпълнява целите си по най-ефективния и ефикасен начин. Законодателното претрупване, според него, до голяма степен пречката тук е липсата на ясно определение, а за количествената и качествена информация той подчерта, че информацията принципно е важна, но Качествените данни трудно се добиват от държавите членки. От името на Комисията по околна среда госпожа Валян подчерта, че качествените и екологични съображения трябва да имат същата тежест като количествените, както и социално-економическите фактори, тъй като ние е необходимо да се водим от дългосрочните пози за околната среда и човешкото здраве. Това имам да кажа. Аз може би госпожа Кауфман би добавила нещо. Не. В такъв случай ми се струва, че можем да приключим работата по тази точка и да продължим с обединени точки 15 и 16. Това са мерките за лицата с нарушено зрение. Господин Андерсън е докладчик. Благодаря ви, господин председател. Това са две предложения за прилагане на договора от Маракеш – Имаме предвид правата на слепите хора и лицата с нарушено зрение и техния достъп до печатните материали. Проблемът по-настоящем е, че когато на една книга се прави копие, достъпно за лице с нарушено зрение, много често това копие не може да се прехвърли от една държава в друга заради националните граници и съответните ограничения. Това наистина много затруднява лицата с нарушено зрение, ако искат да четат повече. Това е тъй наречения глад за книги. Всъщност повечето такива копия се правят в богатите държави, докато над 800 милиона потенциални ползватели са в бедните страни. Договора от Маракеш цели да подобри тази ситуация и в Европейския съюз и по света. Сега има триалог за прилагането на договора от Маракеш с директива, регламент. Проведохме и първия триалог този понеделник. Беше осъществен напредък по отношение на дефинициите. Технически екип се справи отлично в това отношение. Тук има едно нещо, което е много важно – правното основание. Съдът на Европейския съюз в последното си становище за договора от Маракеш – постановява, че не може да се използва член 207 като правно основание на регламента. Необходимо ни е друго правно основание. В хода на тристранните срещи решихме, че трябва да се позовем на член 114, нещо, което е изпълнимо, работи много добре и се надявам комисия Юри да излезе със становище по смяната на правното основание на второто си заседание през месец май. Има, разбира се, нерешени въпроси. Най-важният е свързан с ображение 11 на директивата. Тук имаме много категорична позиция – Договора от Маракеш трябва да проработи и трябва да осигури подобрен достъп до книгите, достъпни за хората с увредено зрение. Не би трябвало да има специални правила или изключения, които всъщност затрудняват прилагането на договора. Би трябвало да използваме целия потенциал – на договора от Маракеш. Тук позицията ни е много твърда, като аз съм оптимистично настроен за резултата. Мога и още да говоря, ако искате, но виждам, че времето напредва. Не, ние не искаме да ви насилваме за каквото и да било. Радвам се, че сте такъв оптимист. това предложение има нужда от оптимизъм. Тъй като посветихме доста време, това не отговаря на резултата, който трябва да бъде постигнат колкото се може по-бързо. Някой иска ли да се изкаже? Не виждам желаящи. Комисията не желая да се изкаже. Това означава, че приключихме работа и по тази точка. Точка 17. Става дума да обърнем внимание на някои неодавашни становища във връзка с субсидиарността. Трябва да ви напомня, че има съвместен семинар заедно с Либе по обучението на съдиите в Ян – 2Q2. Наистина насърчавам членовете да вземат участие. Много ви благодаря.